La séance est ouverte. Mes chers collègues, je vous demande un peu de silence. Моля за внимание, колеги. Продължаваме работа. Предлагам ви да преминем веднага към точки 6 и 7 Става дума за размяна на мнения по преговорите за бюджет 2014 година. Тази година календара започна с един месец закъснение, тъй като трябваше да се постигне политически компромис по многогодишната финансова рамка и тъй като 2014 година е първата година от този период, комисарят Евандовски представи проекта преди около две седмици. Постигнахме съгласие с литовското председателство, отчитайки и изоставането в календара, да започнем първата тристранна среща между 1 и 3 септември. На заседанието на координаторите току-що приехме текста, който отразява политическите насоки на мандата, който ще бъде даден на докладчика Ан Йенсен. И аз предлагам Ан да ни направи резюме. Моника, която е от другите институции също ще направи коментар. Думата има Ан. Yes, thank you, Chairman. Um, we have uh, compiled this draft recommendation. Благодаря. Ние формулирахме проекто препоръките по проекто бюджета с 2014 година. Няма да сме готови а, до края на лятото тъй като бюджетът беше представен много късно. Затова ще представим своето становище в началото на септември. Нашата препоръка е всъщност а, а, отражение на проекта, който ни представи комисията, но ние не знаем каква е а, оценката, какво е становището на съвета. Надяваме се то да бъде формулирано през юли. Препоръката е доста кратка. Там намира отражение ситуацията, в която се намираме, факта, че започваме новата многогодишна финансова рамка. И също така се засяга въпроса за плащанията. Те до сега бяха блокирани и ще си останат проблем и по време на преговорите. От предложението на комисията виждаме, че този бюджет бележи 6% спад в кредитите за ангажименти и 5% спад в плащанията. С други думи, бюджетът на Европейския съюз е намален. Що се отнася до различните приоритети по функции, проекто препоръките анализират цифрите. Това, което може би не разбираме, е, че сумите за научни изследвания Косме и Еразъм и в двете е, му части си остават такива, каквито са. Ние смятаме, че те не са получили достатъчно финансиране в началото. По функция 1b Функци... Е, рубриката Младежката безработица е най-сериозният проблем. Е, ние ще продължим да се борим за допълнително финансиране. В... Е, това означава, че други програми ще трябва да бъдат съкратени. И разбира се, ние трябва да видим за кои дейности ще бъдат предоставени средства в края на периода. По отношение на сигурността и гражданството, имаме въпросителни по програмата за гражданството. Средствата бяха съкратени значително 20-25%. Т.е. програмите Европа на гражданите беше съкратена. По 5 четвърта функция също има съкръщения. И то за приоритетни области, политиката за добро съседство, а също така и а, бюджетните кредити за за оказване на помощ за Палестина. По административните разходи ние се притесняваме във връзка с делото, което се гледа в е, съда. Не знаем какво ще постанови съда е, по въпроса за заплатите. Ако решението, не знаем дали решението ще бъде в полза на служителите, е, ще трябва да се изплатят значителни суми. И това трябва да бъде заложено в бюджета. Възниква въпросът и за агенциите. Тази сутрин ние се срещнахме в аген... с агенциите. Те представиха своята гледна точка, това, което чухме е доста тревожно. Тревожен е подхода на комисията към съкръщенията в администрацията на агенциите разходите за някои агенции се съкръщават, за да могат да се запазят на непроменено ниво за други агенции. Някои агенции казват, че откровено няма да могат да осъществят и да изпълнят своите задачи. Агенциите ще представят, всяка, всяка една от тях ще представи своето становище. Много от специализираните комисии са ни представили своето становище. Последното, което искам да спомена, е свързано с пилотните проекти и подготвителните дейности – И тук навлизаме в общия бюджет за 2014 година и подготовката на подготвителните дейности, пилотните проекти. Процедура, процедурата, която следваме е следната. Идеите за проекти се представят на комисията. Тя а, оценява тя дава оценка на идеите, оценява дали те могат да бъдат реализирани. 132 от всички внесени предложения са нови и 30 са по съществуващи проекти. Общата сума за проектите е 264 милиона 500 хиляди. Ние разполагаме с 50 милиона за подготвителните дейности и 40 милиона за пилотни проекти. Комисията е направила оценка на различни проекти на, с различни букви. 28 проекта са получили оценка А, 30-40 от, са били оценени с Б. Останалите проекти според комисията са обхванати от други програми, следователно те по всяка вероятност няма да се изпълнява. Тази информация ще ви бъде предоставена. И ние ще имаме нужда от нея, за да вземем решение за програмите и проектите, които ще изпълняваме. Освен това възниква проблем и с таваните за различните функции, което означава, че ще трябва да се съобразяваме с доста сериозни <clears throat> ограничения. Няма да ни е лесно да се опитаме да осъществим онези дейности, които бихме искали. Ето това е проекта за решение. След като бюджета беше представен от господин Левандовски, бяха проведени редица а, срещи в парламентарните комисии и там заключението, до което достигнахме, беше, че сумите са доста ниски в някои области, като научни изследвания. Програмата започва с почти 30% спад, а през следващи няколко години а, е, има а, е, растеж. А, е, странно е, че в принучните изследвания има спад, след като толкова много говорим за растеж. Притеснени сме от ситуацията и не смятам, че ни предстоят лесни преговори. Благодаря, Ан. Моника има думата. И ами, аз мисля, че, както каза Енсен, преговорите ще бъдат трудни да е, преговорите за многогодишната финансова рамка оставиха отпечатъка си в някои области. Първо за бюджета на парламента. Както вече обявихме последния път, или нямахме тогава още измененията относно статута на служителите и измененията относно многогодишната финансова рамка. В тази връзка им взехме решение, че наистина трябва да на... че през 2013 и 2014 няма да има покачване на заплатите. Това наистина ще намали нашият бюджет с 0,82%. То, тоест, трябва да отбележим едно значително спадане. Това, което направихме през миналите месеци и седмици, това е краят на законодателния период с, с припокриващите се плащания на заплатите и законодателният период това вече не е 2,2, а 2,15. Да, наистина вече не е, малко покачване има, но Харватия, например, показва покачване от 0,76% и ако заберем двете неща и е, ще видим, че имаме покачване от 2,7. Това е, общият, това е общото реално покачване. А когато в края на законодателният период премахнем отчисленията на Харватия, това ще бъдат 0, минус 0,44. Ня... Ще имат някои адаптации и актуализации, но при определени обстоятелства преди първото четене и преди първото заседание на комисията края на преговорите с Комитета на регионите и с Комисията по социални въпроси ще проведем преговори. В момента си, си сътрудничим тясно с тях. Нашите цифри вероятно също ще се променят, когато получим щатните бройки от двете институции. Ние трябва да поемем една част или пък тъй като тези щатни бройки вече няма да бъдат в щатното разписание на двете институции. Ще трябва да изчакаме какво ще стане, но предстоят все още дискусии в парламента, докато през септември вече ще разполагаме с окончателните стойности. Сега сега вече можем да кажем, че покачването няма да е с 3,29, а с 2,47. Европейският... Съдът на Европ... Е, съдът на Европейският съюз ще има 0,2% по отношение на някои назначения на персонал, за които беше постигнато съгласие. След това Сметната палата ще има покачване от минус 3,2% поради различни фактори, в които бяха и действия предприяти в Европейската сметна палата. Комитетът на регионите покачване от 2,2%, Европейският омбудсман има по-високо покачване 3,8%, Европейската служба защита на личните данни има покачване от 10,1%. В тази връзка имах разговори е, във връзка с бюджета. Службата по защита на личните данни е с такъв бюджет, че някои актуализации не могат да се правят от днес за утре, а трябва да се планира за следващите 2-3 години. Европейската външна служба има покачване от 3,2%, които се дължат на задължителни мерки, но също и на обез... а, обезпечителни мерки, които трябва да бъдат предприяти в средносрочен план. Ако съм ел дадена сграда само за 3 месеца, а през следващата години трябва да а, плащам 12 месеца найем, тогава има покачване на бюджета, което не може да бъде избегнато. Това беше обзорът относно данните и стойностите при отделните институции. Също до сега не, нямаше сериозни проблеми и в тази връзка не очакваме да има проблеми и с комисията. Благодаря, Моника Айдер има думата. Благодаря, господин председател. Преди да пристъпя към съществото на въпроса, позволете ми да благодаря госпожа Йенсен за извършената от нея работа по проекто мандата за триалога. За това, че благодарените усилия другите групи могат да направят своя принос, да изкажат своето мнение. Нямам какво да коментирам по, по мандата. Ние общо заето подкрепяме главното му направление. Но е, по бюджетна процедура за 2014 година има твърде много неизвестни и, и сякаш броят им расте. Независимо от предварителното споразумение относно финансовата рамка за 7 годишния период. И естествено, многогодишната финансова рамка ще продължава да поражда промени за бюджета година по година. Но се питам дали комисията не би могла да представи едно коригиращо изложение, за да видим как приетото по многогодишната финансова рамка ще повлияе върху бюджета за да година. Има и младежката гаранция, например изтеглят се средства от края на периода към началото на периода. Това също ще има въздействие върху бюджета за 2014 година. Намаляват се програми, например свързана Европа. Така че кога ще получим това изложение на комисията относно корекциите? И, и най-вече аз а, съм обезпокоена от начина, който се очертава, по който бихме работили. Ние трябва да се основаваме на позицията на съвета, но ако нямаме окончателните числа от комисията, европейската, как нашата комисия би могла да си свърши работата, се чудя. И сега, що се отнася до отлагането на разходите по някои програми за края на периода, какво ще бъде последиците от това решение за отделната програма? Да вземем пак свързана Европа. А, И, и това се отнася не само за тази програма. Тук колегите, всеки от вас може да даде пример. Сега за агенциите. Тази сутрин говорихме и по време на координаторите, на заседанието на координаторите засегнахме този въпрос. Проблем възниква. А, на много от агенциите се възлагат нови задължения, в същото време им се урязва бюджет. Ако съм добре информирана, както изглежда, съветът много подробно преценява всяка от агенциите, Сметната палата също. Та от самото начало този въпрос допълнително ще усъвета на, на проекто бюджета. След това, разбира се, различните ресорни комисии на парламента ще внесат своите промени. И, и, и ние ще трябва да бъдем а, лошите ченгета, опасявам се тук в нашата комисия. Хич не ми се ще, обаче е, такива са обстоятелствата. Всяко евро което насочваме към даден приоритетен ред, всъщност ще се отнема от други неща. Да кажем, дори от младежката гаранция, от, цел, от цялостния пакет за младежката заетост. Нали, понеже е, всичко, което остава като неосвоено, 14 е, 15 е, година, ще се насочва към младежката гаранция. Такова е решението. Та, та предстоящата бюджетна година, опасявам се, ще бъде много трудна. И още един последен въпрос към комисията. По нейния проект, по нейния проект фактически няма задел за непредвидени обстоятелства по разходите. И предполагам, няма да има пари за неразплатени разходи. Нито ще има възможност за, за корекция по петата функция. Тоест, е, става въпрос за възнагражденията на персонала. Ако Европейският съд се произнесе в полза на, на персонала и съветът е, трябва да, да плати. Няма откъде да дойдат тези пари. Въпросът е на лице. Следващият оратор, господин Рике. Благодаря. Аз подкрепям току-що казаното от колегата. Благодаря, високо ценя работата на, на колегата Йенсен, предвид доста трудните условия, в които работи тя, за да оформи позицията на групите по мандата за триалога. Аз бих искал някои дребни, наистина микроскопично дребни бележки да, да повдигна. Да, наистина няма резерв за непредвидени. Както каза току-що колегът. Всъщност, няма възможност да покрием непредвидени разходи. Но всъщност нямаме възможност и по-нататъчна корекция на бюджета. Тоест парламентът какво би могъл да промени? Нали? Пазарлъкът ще се води ред по ред и между редове. Значи ако вземеш от един, ще трябва, ако сложиш в един, ще трябва да вземеш от друг. И после, разбира се, това Не но разбира се, но това е намален в абсолютно изражение бюджет. И новите дейности е, възлизат на близо 10% от бюджета. Тоест, това е един ликвидаторски бюджет. Понеже ясно е, голямата част от платежните е, е, кредити се насочват към стари неща, които, които, чието срок изтича. И след това вече <laughs> политическата еквилибристика на, на съвета е, е просто, просто плачевна. Значи някои неща се изнасят напред, други се отлагат и питам аз при това положение комисията понеже тя в край на краищата ще освоява, ще, ще, ще се разпорежда с многогодишната рамка. Ще бъде ли възможно комисията да предостави на, на нашата комисия, но и на парламента като цяло, един свой план за целия срок на многогодишната финансова рамка, така че ние добием представа как ще се компенсират взаимно изпреварващите и закъсняващите разходи. И нали, понеже очевидно става въпрос за някакво компенсиране. Et que à la, à la sortie des deux ou trois dernières années, il y a des gens qui sont... И, и а, а, фактически към, към края на периода а, а, някои а, действия, ня, някои, някои пера просто са оставени на произвола. И имайки предвид колко важни е, са програмите, по които ще се изпревари с разходите, аз не мога да не се попитам за балансирането на целия период. От една страна, значи, през 14-та година имаме, така се каже, ликвидаторски бюджет, нито има резерв, нито, нито има нови дейности. Нали? И като чувам колегите, е, които казват, че много трудно ще вървят преговорите, аз не виждам каква трудно ще има при преговорите, просто няма какво се преговаря. Така че, така че големия въпрос, който трябва да стои на, на вниманието ни е, че отношението между изпреварващите и закъсняващите разходи трябва да се огледа в рамките на целия бюджетен период, т.е. На, на, на, на многогодишната финансова рамка. Между другото, бихме могли да кажем, че предоговарянето на рамката посред мандата, це, още не сме изгубили надежда, може да вдъхне нова динамика на, на, на бюджета, но има опасност и е, да се, да се стигне до нещо, на което вече бяхме свидетели, т.е. Е, просто да се разпаднат някои политически области vouloir nous faire une projection sur la manière dont elle compte équilibrer les comptes sur la durée du CFP, parce que sinon il n'y a pas de lecture. Та така, отново, ние не можем да, да осведомено да се произнесем е, по, по бюджета за до година, ако не огледаме е, цялата многогодишна финансова рамка. Да, благодаря ви, колеги, за важните изказвания. Юта Халки има думата. Да, благодаря. Разбира се, мога да позволя вси, да повторя всичко, което беше казано, но искам да се огранича с това, че това, което комисията предлага в своя проект за бюджет, просто не става. Точка. Знаем, че как са съставени бюджетите на агенциите. Има управляващ борт, има годишен план, имат работна програма която която ние сме приели и сме казали, да, това е добър план, така го правете. И комисията го е приела. И щатните бройки е казано, да, толкова ни трябват. И след това те отиват в техните партньорски генерални дирекции и в крайна сметка всичко стига в генерална дирекция бюджет и тя изведнъж урязва всичко. И това е нашия проект. Тази сутрин казах, че това не е краят. Не както знаем от опит, ама има и такова нещо, но както още от сега знаем, съветът иска още веднъж да съкрати и малкото пари, които бяха отделени за агенциите. Още веднъж да ги ореже. на заседанието на координаторите изразихме нашето становище за разширяването на задачите на Агенцията за морска безопасност. Може да се каже, че сме го отложили за септември, защото проблемът, с който се сблъскваме, няма решение. И ми така е. Нямаме решение, защото сега ще го кажа на... Не става. С 6,5 милиона евро повече да правят това, което се иска от тях. Това са пълни глупости. И какво сега да направим? И ако, и ако сега приемем това, което явно е предложил докладчикът от Комисията по транспорт, не, не 6,5 е повече, а 20 а 32 милиона евро повече е, и това не е реалистично, нали така? Тоест, означава, че единството, единството което е възможно, е ние да кажем, че, че толкова пари има, комисията каза повече няма, съветът още малко ги урязва. И тогава нямаме нищо друго, освен да кажем, че тези и тези задачи просто отпадат. Просто няма друг изход. И трябва да сме наясно с това. Не може да се възлагат все повече и повече задачи, защото всичко било важно и било страхотно. Да, разбира се, така е. А накрая това, което е решено като законодател, да не се плати. Т.е. законодателя да не иска да плати. Точка. Това са в кавички същите институции. И всичко, всичко в групите в съвета не говорят една с друга, само ние в парламента го обсъждаме. И Доминик точно посо... каза същото преди малко. Кога ще получим а, е, писмото с измененията? Изобщо комисията даже не говори за това. Дали изобщо има такова за многогодишната рамка? И това, което са приели като бюджет, трябва да с него да има някакъв доклад. Те изобщо не говорят за това. На 1, 2, 3 юли заседаваше комисията по бюджета към съвета. И тогава комисията изведнъж обясни на изненаданата публика къде ще има допълнителни и, а, средства и къде ще има резерви. Там, където е, при хоризонт, при хоризонт 2020, при Еразъм ще има резерви, при, енергетика и транспорт, при двете също ще има резерви, а допълнителни, защото те имат изключителна нужда от парите през 14 и 15, Ита и Галилео. И кой изобщо вярва, че че тези пари, които са заделени като резерва, изобщо вярва ли някой, че те ще бъдат изплатени? Ние не. А съветът като че ли никой не поема отговорност никъде и за нищо. И това е безобразие. Не става така. И, и, ако сега нямаме резерв, което е явно и така, а, искаме да включим задължително някаква резерва при тези плащания, а те биват постоянно отря, И какво става тогава с нашите инструменти за гъвкавост? Ако се появи нещо непредвидено, какво ще правим? Мисля, че винаги е полезно, когато говорим и се занимаваме с определени въпроси относно бюджета. На това място изобщо вече не мога да разбера как комисията изобщо праща такива документи на съвета. Юта. Е, Благодаря. Юта, господин Артон, има думата. Благодаря, господин председател. Едва ли ще се изненадате, ако кажа, че мнението ми е крайно различно от това на госпожа Халга. Аз бих искал да отговоря също и наказаното от господин на госпожа Холмайер. Чудя се, тя въобще има ли някакво усещане за неотложност е, на въпроса за агенциите? Вчера от, е, агенци... от мрежата на агенциите научавам, че е, те не, приемат економиите, които им се налагат. Аз съм депутат на, на моя език, хунландски език, буквално аз съм представител на народа. И, и толкова повече, според мен е невероятно, невероятно е да се настоява за повече финансиране на агенциите. Честно казано, аз просто бих се отървал от тях. Господин Рюбих има думата. Благодаря, господин председател. Сега сериозно. Трябва да, реали... да дискутираме тук реалистичните проблеми на Европа. Днес преди обяд много сериозно говорихме за програмата Еразъм за млади предприемачи. Ние се нуждаем от хора, които да поемат отговорност, които да се грижат в тази област да, бъдат постиган, да бъде постигнат напредък. И ние сме много горди, че тук единодушно всички групи в парламента се обявихме за това, за е, еразъм за млади, е, е, млади предприемачи да бъдат отпуснати средства. Имаме нужда от 6%, 50, 53 милиона, защото според мен така се създава нова култура, която се подкрепи много силно от социалните партньори. 20 милиона, които са предвидени ще ни дадат възможност да създадем достоверност на публично ниво в обществото. Но задачите, които е, Европейският съюз е, е, поема, са такива, задачи, които държавите членки не могат да изпълнят, а това са такива задачи в областта на заетостта. И тогава ние, Европейският съюз, трябва да се погрижим да подкрепим тези проблеми. Merci bien. Alors, euh, Тук сред нас е генералния директор на Генерална дирекция бюджет. Искам да ви напомня, че споразумението, което сключихме в бюрото на председателя на Европейската комисия, председателя на парламента. Там са включени редица елементи, които би трябвало да намерят израз в бюджета с 2014 и 2015 година. Защото в допълнение към, предварително, към финансирането в началото на периода, е, насочено към заетостта на младежите. Споразумението му на ФР включва и плащане в началото на периода за Хоризонт 2020, е, Еразъм за предприемачите и Косме. Очакваме пис, коригиращо писмо за бюджета 2014 година. И аз бих поставил още един въпрос. В решенията, които бяха обявени от председателя на Европейския съвет за инициативата за младежите и на пресконференцията след Застането на Европейския съвет се каза, че сумата, която ще бъде отпусната е 8 милиарда. Всъщност се оказва, че истинската сума ще бъде 6 милиарда. Днес имаме повече уточнение по происхода на това финансиране. И това е още един пример за по-общия проблем, както каза Доминик Рике. При е, финансирането в началото на периода за някои програми ще се стигне до забавяне на плащането за други програми. И сега е необходимо да получим актуализирана представа за това как ще изглеждат кредитите за плащанията и поетите ангажименти. Господин генерален директор, бихте ли дали някои от допълнителни уточнения? Благодаря. Ще се опитам да дам някои пояснения. Най-напред, що се отнася до казаното за сумата на бюджета и липсата на резерви, това е механична, автоматична последица от ситуацията, в която се намираме и в която ще се намираме в началото на 2014 година. Комисаря Левандовски ни представи нещата очевидно ще има сериозни непогасени задължения, тогава ще започне изпълнението и на програми, които приключват 2020 година. В началото на периода разходите по тях са по-низки, отколкото в края на периода. И затова бих казал, че е нормално в кавички в началото на периода е, основната част от разходите да бъдат е, насочени към изплащането на вече натрупани задължения. Това е и логиката на системата, в е, която работим. Тук в Европейския съюз. И всъщност, имайки предвид относително скромното ниво на плащанията, не е разумно, нито пък е математически възможно да предвидим резерви, различни от тези, които предложихме. По-нататък въпроса за финансирането в началото и в края на периода. Два коментара ще направя. Първо, в проект за бюджет, който ви беше представен, ние не включихме корекцията за а, програмата Косме, е разъм за всички и Европа 2020. Така че ще има корекция, която ще бъде предмет на а, коригиращо писмо номер едно. Следователно, в този момент а, когато то дойде, ще имаме ясна представа за онова, което ще се финансира в началото на периода и в края на периода в рубрика А1 и АБ, а именно програмата за младежите. Сумата, която се използва в началото на периода, в функция 1А, Косме, Европа 2020 и Еразъм. Това не е сума загубена за е, механизма свързване на Европа. Това е сума, която отлагаме за по-късен етап на периода. тези суми всъщност ще бъдат ангажирани и платени, но по-късно. Защо го направихме? И имахме възможност вече да обясним това и сега ще го повторим. Това ни дава възможност да използваме по оптимален начин нивото на предвидените в бюджета бюджетни кредити за поети задължения изпълнението на програмите отнема по, повече време, отколкото беше предвидено, когато отправихме предложението за разпределението на средствата. И, за да можем да балансираме кредитите за задълженията, ние ще можем да оптимизираме изразходването на средствата. Тук става дума за Еразъм за всички агенциите и в необходимия момент ще разполагаме с необходимите кредити за поети и задължения в областта на енергетиката. Исках да уточня това, защото според мен то е важно. Що се отнася до останалото, мисля, че отговорих на въпросите по отношение на коригиращото писмо. Искам да уточня, че писмо номер едно третира въпроса за финансирането в началото на периода. Ще има и коригиращо писмо номер две на писмото за селското стопанство. То ще бъде представено от комисията в, към средата на октомври, както обикновено. Това е което мога да кажа в отговор на поставените въпроси. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря за 8-те милиарда. 8 ли ще бъдат или 6? С ваше позволение. Да, забравих да отговоря на въпроса на господин Рике. Ние работим по документ за финансово програмиране. То се представя едновременно с бюджета. Там ще намерите въздействието и резултатът на преразпределението на кредитите за поети ангажименти в зависимост от финансирането в началото и в края на периода. Що се отнася до въпроса 6 или 8 милиарда, трябва да призная, че службите на комисията не са направили допълнителни изчисления. Цифрата, която аз знам е 6 милиарда. Това е цифрата, която обсъдихме със съответните органи и тя е предмет на споразумение. Сега, ако трябва да правя прогнози, допълнителните 2 милиарда биха могли да съответстват на глобалния резерв, който е предвиден, за да могат да се финансират някои дейности за втория период. Но всъщност това е само лично тълкуване на тази цифра. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален директор. Не знам дали трябва да стревожим или успокояваме от това, че и вашето тълкуване съответства на нашето. Всъщност, това, на което сме свидетели, е политическо рециклиране на едни и същи цифри. И това са цифрите, които се прехвърлят от е, един Европейски съвет на друг. Благодаря. Благодаря на докладчика. Доколкото разбирам, Моника бърза, а тя трябва да докладва по политиката за сградите. Приключвам дебата по тези две точки. Започваме веднага с гласуването и ще гласуваме 27 точка. Съвсем накратко. Едната е в сграда е в Ангола, но външната служба на съвета е, направи всичко възможно за разумно уреждане на нещата. Ще имаме увеличени разговори от 400 000 евро на година, но това е необходимо, защото до сегашната сграда е доста неустойчива с един генератор вътре в сградата, което води до сериозни рискове за здравето и безопасността на служителите. Е, няколко пъти службата за външни дейности беше на нея и беше напълно напомнено, че има такива аспекти като вред, за, вредни за здравето и сигурността и това е напълно неприемливо. Е, разгледахме нова сграда и установихме, че тъй като новата сграда е построена през 2003, като цяло е по-скъпа, но и отговаря на нормалните изисквания за безопасност и здраве на служителите. И така, че в бъдеще ще плащаме 1,46 милиона, но ще имаме много по-малко допълнителни разходи, режийни, което е положителното. Наемодателят наемателят ще поеме около 1,2 милиона евро разходи, така че като цяло всичко е разумно от финансова гледна точка. Втората сграда, това е само положителна сграда. Водихме много дискусии за сградата в Люксембург. Благодаре и тъй като Съдът на Европейския съюз напуска по-рано една сграда, парламентът ще има възможност да дискутира, тъй като изведнъж вече разполага с две оферти, а не само с една годишно ще имаме спестяване от 1,1 милиона евро. Ще се настаним там, докато накрая е, се пренесем окончателно в сградата КАД. В рамките на 15 месеца ще можем да реализираме сериозна економия. Тоест това няма да бъде е, тежест в бюджета, а е предвидено да бъде дори облегчение. Всички сме съгласни, че е, когато става въпрос за нещо по-скъпо, дебатираме, а когато става за по-ефтино, пък казваме добре, окей. Благодаря. Докладчикът предлага да не искаме становище за сградата в Луанда. Тя ни представи проблема и огромните трудности, доста скандални. Проблемът сега е решен. Що се отнася до сградата ЖОС в Люксембург, ние приветстваме реализираните економии благодарение на нейните усилия. Всички ли сте съгласни? Сега няма да гласуваме тази точка, но сега ще преминем към въпросите, по които ще гласуваме предварително планиране на политиката и дългосрочните тенденции. Докладчик е Джеймс Елис. Извадете си списъка за гласуване. Може би и картата за гласуване. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Всички ли сте си приготвили списка за гласуване и сега изменение две. Докладчик е за. Кой е за? Благодаря. Против? Двама, трима, въздържали се? Няма. Приема се. Можем ли сега трето, четвърто и пето на Ферера амблок да ги вземем, понеже докладчикът възразява срещу тях. Кой е за? Госпожа Суза, кой е против? Всички други са против, въздържали се. Отхвърлени са. Шесто. Густавсон Матера. Докладчикът е против. Кой е за? Алда. Про... Против. Много. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно А което обхваща текста, в това число по-широката изследователска общност, е, както в Съюза, така и извън него. Кой е за този компромис? Против? Трима, въздържали се, приема се. Е, това обхваща седмо изменение и изменението на АВКО. Значи можем да минем на осмо. 8 и 9 на Калфин взети заедно. Докладчикът е за. Против. Господин Артон, въздържали се няма. Приемат се. По преембюла. Густавсон Матера. Докладчикът е за. Първо изменение. Кой е за? Против. Трима. Стържали се. Приема се. Така, първо изменение регионалното развитие. Докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Четирима са против. Пет, е, и са ми докладчик, впрочем. Въздържали се? Един се е въздържал, приема се. Второ, трето, четвърто и пето на Комисията по регионално развитие не са се гласуват, тъй като не са по съществото на въпроса, т.е. по приложното поле. Шесто и седмо не, не искате заедно. Значи шесто, докладчикът е против. Кой е за? Против. Много сте против. Отхвърля се. Седмо регионално развитие. За. Докладчикът е против също. И в този случай против. 5, 6 има. Въздържали се, приема се. 8 и 9 заедно. Докладчикът е за тях. Добре, 8 и 9 оригинално развитие, който е за, моля, против. 2, въздържали се. Един се е въздържал. Приемат се. Сега е становищ на Авко. Проявяваме ли интерес към него? Двете заедно на Авко за. Докладчикът е за. Против. Че трима са против, въздържали се, приема се. Компромисно Б. Текста го виждате, кой е за? Против. Трима. Въздържали се? Приема се. И така се появява нова точка 5а от доклада. Трето на Комисията по конституционните въпроси и четвърто попадат в рамките на компромис Б. Петото на АВКО части е, се обхваща от новата пета точка, но можем да го гласуваме като допълнение към нея. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама са против. Въздържали се. Приема се. Значи допълваме с този текст. Шесто на... Шесто, седмо и А на Авко. Това са все допълнения. Докладчикът е за кой е за Авко 6? Против? Четирима, петима са против. Въздържали се? Благодаря. Приема се. Авко 7 като допълнение за против един е против, въздържали се. Един се е въздържал, приема се. Авко А. Понеже това е преамбюл, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И гласуваме електронно текста целият. Започнете гласуването. Не може ли? Така, до тук 23 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика за отличния резултат. Колегата Котини. Доклад Котини. Организация на представителни вручвания на работната сила в общността. В общността. Е, любопитно. Има ли още общността? Така, второ и трето изменение блок. Айде, за... кой е за, моля? Благодаря, против. Един, двама, трима, въздържал се, няма. Приема се. По преамбюла първо изменение внесен от самия докладчик, който е за, моля против, трима, въздържал се, приема се. И по електронен път текста на доклада. Добре. На 28 сме вече, на 27 гласуват, любопитна работа. А ако 28 е би бил така любезен да се събуди, не, не иска да се събуди, добре, прекратете гласуването. 24 на 3 без въздържали се. Поздравления за Жан-Луи Котини. И сега пристъпваме към доклада на Юта. А не, всъщност, нали, щяхме да го отложим. Само ЕМСА, само Агенцията за морска сигурност. Значи 23 от дневния ред се отлага, но пък ще може да гласуваме за Европол, е, включително присъединяването на колежа към Европол. така, не малко, ами доста е сложно. Май, оказва се, имаме, значи, едно пето изменение и едно единайсто. Гласуваме ги заедно. Но на три части. На първо място гласуваме общо двата текста Тоест, докладчика ви предлага да, да обединим двата текста 5-11. Кой е за? Против? Е, един, двама, трима. Въздържали се? Приема се. От тук нататък трябва да гласуваме допълнението на текста In the Agency's Budget. Кой е за? Против. Дайте да видим по електронен път. гласувайте, гласувайте и прочи. Проче, който беше заспал се така спи, до тук с гласуването, 12 за, 14 против, един въздържал се, не става, отхвърля се. Трябва ли да гласуваме третата част при това положение? А? Добре. Значи, трета част по тези две изменения, устно изменение към тях, внесено от докладчика, заличава се фразата and accounting, изчетоводство. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се? Няма. Приема се. А, един има въздържал се. Добре, приема се. Така, тези две изменения толкова. Шесто на докладчика. Кой е за? Против един. Въздържали се? Приема се. По проекто резолюцията имаме три изменения от докладчика. Можем ли да ги гласуваме на блок? А, да, прочакайте, чакайте, да. Четвърто го пропуснахме от преембила, четвърто на докладчика, кой, е, кой е за, против. Трима са против, въздържали се, приема се. Така, сега вече по проекто резолюцията да ги гласуваме блок първите три изменения, да? Против. Един е против. Въздържали се. Приема се. Не можем ли после да минем на всички изменения Холмайер? Докладчикът не възразява, значи всичко останало, но тук има някои, вие знаете. 7, 8, 9, 10. Кой е за? Кой е против? Един, двама, трима. Въздържали се. Приема се. А, един се е въздържал. Добре. Приема се. И общо текста по електронен път. Салвадор е, като хало с, с чук машината, тя се посъбуди, но онзи, който спеше, все така спи. Значи 27-28 гласуват, прекратете гласуването, 23 ма за, 2 против, 2 въздържали се, приема се поздравления на нашата докладчица Юта Хаук. имаме размяна на докладчици, Значи просто трябва да гласуваме. Значи става въпрос за бюджетни трансфери. Значи, по 25-та точка за против. Въздържали се? Е, един се е въздържал. По 16-тия трансфер приема се. 17-тия трансфер за. Против. Един. Двама против. Въздържали се? Приема се. 18-ти за. Против. Един. Въздържали се? Приема се. 19 за против, един или двама, да. Въздържали се, приема се. 21. За. Против. Никой не е против. Въздържали се. един. Приема се. По другите раздели И, нали, и е, слушахме из, изложението на докладчика тази сутрин. Еми, кой е за тогава? Кой е за? Кой е против? Е, казаното от Дерек Вон. Така, това беше. Приехме го фактически по 26-та точка. Няма какво повече да гласуваме, но това не следва, че сме приключили работата си. Имаме още някои друга точка от дневния ред. Бързичко. Осма. Многогодишна финансова рамка собствени приходоисточници. По време на заседанието на координаторите доста подробно осъдихме този въпрос и вчера в контактната група и днеска на заседанието на, на координаторите. Жалюк е, като докладчик е в залата, е, при условие, че той би ме поправил, ако нещо сбъркам, аз ще обобщя положението последния начин. Така гласувахме резолюция в пленарната зала и с мнозинство далеч по-голямо от абсолютното, т.е. от обикновеното, парламентът потвърди съгласието, дадено от името на парламента, от председателя на парламента Шулц и от мен самия, предходната на гласуването седмица, по време на тази малка среща на върха по 124 член договора, посветена на бюджетната ситуация. Обаче, в тази приета от парламента резолюция, ние отправихме определени политически послания и уточнихме, че окончателното гласуване, който единствено има юридическа сила по цялото споразумение и по регламента за многогодишна финансова рамка и по междуинституционалното споразумение. Това гласуване ще се произведе по-късно, СНС, на дата, която все още не е определена на този етап, но не и ако парламентът не получи уверение, че втория транш от коригиращия бюджет е, по разплащанията е, за 2013 година на стоеност 3 милиарда и 900 милиона е, е факт и уверение също така е, да получи парламента за успешния ход на преговорите по законодателните текстове. Представителят на литовското председателство, който миналата седмица участва на съвещанието на председатели на комисии, е, каза, че има някъде около 70 проекто регламента, които те първа трябва да бъдат е, официално прияти по време на литовското председателство на, на правно основание политическите области, които се финансират от бюджета на Съюза. От друга страна, на заседанието на координаторите констатирахме, че всички координатори са за това. Що се отнася до, до края, до приключването на процедурата, именно приемането на многогодишната финансова рамка и преди, сега, ако сте стигне то там, разбира се, Нали? Имайки предвид гласуването на, миналото пленарно, на миналата пленарна сесия, можем да очакваме е, гласуване на многогодишната финансова рамка. И по този повод е желателно парламентът и в частност бюджетната му комисия, е, заедно с Европейската комисия и с Комисията по конституционните въпроси, да общат политическите полуки или последици от тези преговори. Резултатите от тези преговори, прочем, са разочароващи. И начинът по който Европейският парламент можа да се намеси в определянето на бюджетната рамка за следващите 7 години е особено разочароващ, обезсърчаващ и поне според мен в разрез с духа на Лисабонския договор – Буквата, разбира се, е спазена. Обаче духът е нарушен. И явно начина по който се развиха нещата води, доведе до значително подронване на бюджетните правомощия на парламента, в това число и по геодичните бюджети, както току-що каза Доминик Рике, понеже след като таваните за периода се свалят толкова ниско, нали, за следващите 7 години. От там нататъка, година по година, няма кой знае какво да се договаря. И значи, така се развиха нещата, че всъщност с законодателните правомощия на парламента, в това число на колегите от ресорните комисии, са намалени. Разбира се, те първа, нали, някъде 70 регламента има още да, да се приемат а, не можем да, да, да теглим окончателно е, чертата. Но, ако вземем целостопанската, е, кохезионната политика, транспорта, политика, хоризонт 2020, еразъм и така нататък, по тези е, важни въпроси, това, което сториха ирландското председателство, сега литовското председателство в преговори с представители на парламента, са на мнение, че всичко, което се съдържа в заключенията на съвета от 8 февруари, е, е казва, изсечено в камъка, веднъж за винаги няма никаква възможност да се маневрира по този въпрос и съответно законодат... фактически законодателните правомощия са придадени на Европейския съвет, орган, чието съществуване се признава от Лисабонския договор, но орган, комуто Лисабонския също договор забранява всякакви законодателни правомощи. Това е изключително голям политически и институционален проблем. И значи, чрез своята резолюция от преди няколко дена, парламентът приема този резултат, резултат поне, що се отнася до бюджетната част. Ще видим какво ще стане по законодателната част. В същото време обаче всички координатори са на мнение, че не бихме могли да не направим своите изводи, своите полуки от този резултат и че е наше морално и политическо задължение да го заявим на висок глас и така официално да отправим препоръки към следващия парламент в новия му състав, така че той да го има предвид по повод на преразглеждането на многогодишната финансова рамка е, през 2016 година и за 2017. Под каква форма ще стане това? Е, смятаме да се възползваме от доклада, по който водеща комисия е Конституционната, АВКО, посветен на е, институционалните отношения. И по този повод ние ще дадем на вниманието на АВКО становище и ще предложим изменения и допълнения – давайки си сметка, разбира се, че основната част на, на доклада на АВКО е, е пределно кратка, всъщност има, има един, еди, една единствена точка, т.е. АВКО а, е, е, приема а, е, приложеното междуинституционално споразумение, но можем в преамбилната част нали, да даваме, да, да, да внасяме изменения. На второ място, заедно с координаторите решихме да започнем работа по доклад по инициатива и пак във връзка с Авко ще видим точно кое правило да приложим. Не е важно. Но целта е незабавно след окончателното гласуване, нали, за да не се намесваме в неговия резултат. Веднага след това докладчиците ще започнат е, да работят по доклад по инициатива за изводите от процедурата, е, протекла до, до тогава, за е, промените, които ще иска парламента и вече при поредното преразглеждане на, на отношенията. Така че докладът а, да, бъде, да бъде прият, край на кращата, от е, парламента, преди да изтече мандатът му, колкото мога да преценя, в началото на 2014 година трябва да стане това като имайки предвид за кога са насрочени следващите избори за Европейски парламент, началото на пролета вече няма да има, няма да има кой знае колко време. Та, та, това е съгласието, което постигнахме помежду си, между координаторите. Имате ли някакви бележки или въпроси към докладчика? Не виждам. Merci. Donc, nous ferons ainsi. Alors, ensuite, nous avons le point 17. Така, 17-та точка следва доклада Тротман, която ни е направила честа да бъде тук, да ни осведоми относно европейския семестър. Благодаря, господин председател. Вие познавате съдържанието на доклада. Той не е много по-различен от варианта, който представих вече пред, комис... пред нашата комисия. Докладът беше написан в момент, в който исках да допълня стратегията на нашата комисия за един бюджет, който съответства на нашите очаквания. И освен това бяха включени и някои а, аспекти, отразяващи различни гледни точка. Бях длъжна да внеса изменения, които изменят текста. Всъщност, по същество ще има един важен въпрос. Мисля, че е, и ще имам подкрепа. Държавите членки смятат, че участието че финансовото участие в бюджета на Европейския съюз и консолидацията на техните усилия искат това да бъде отразено в процеса на европейския семестър. Въпрос, който не беше обсъден между държавните и правителствени ръководители. Иначе по същество нямам допълнителни въпроси за открояване с изключение на 17-та точка по собствените средства. Въпрос, който трябва да напомним сега, особено след това, което беше казано за финансирането в началото на периода, в края на периода и финансовите финансовата перспектива. Ето това е, господин председател, за да бъда по-кратка и да не се връщам към съществото на доклада. Използвам възможността да ви кажа, че вчера бях поканен в Френския парламент, за да участвам на среща на парламента с бюрото на Комисията по европейските въпроси на литовския парламент и литовците посочиха, посочиха, че са определили една дата за първото заседание на Междупарламентарната конференция по член 13. Ние ще следим внимателно тази среща. Комисията по економическите въпроси е водещата комисия, но и нашата комисия също ще участва. Да, искам само да добавя, господин председател, нещо, което не е в доклада. Ние проведахме няколко общи срещи с съответната комисия. Е, много се радвам, че те бяха проведени, но преди междупарламентарната конференция ще бъде добре да изразим своето съгласие и Комисията по економически въпроси да се обърне към нас, за да изградим някаква обща позиция по е, институционалната роля на парламента. И трябва да имаме такава позиция, е, защото парламентите в някои държави членки като че ли искат е, е, да наложат своята воля. Мисля, че ако направим такава обща среща, това би било полезно за всички. Благодаря. Искам да ви напомня, че по доклада на Катрин Траутман срока за внасяне на измененията е 30 август. Гласуването би трябвало да бъде на 18 септември в комисията по бюджета, в е, комисията по економически въпроси на 30 септември и в пленарна зала втората сесия през октомври и повтарям препоръката на Катрин Траутман да участваме на конференцията. Някой от нас от Комисията по бюджета ще бъдат във Вашингтон другата седмица, заедно с Комисията по економическите въпроси. Но Комисията по економическите въпроси отказа да се срещне с нас, те казват, че отиват във Вашингтон не за да се срещат с нас, а да се срещнат с американците. И трябва да се намери друг повод да разговаряме с тях. Така, ако няма други коментари, можем да преминем към един въпрос, кой... на който държи Салвадор. И това е точка 15. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Ломбардия. Благодаря. Става въпрос за някои действия, които бяха предприяти в Ломбардия. Става въпрос за телекомуникациите. Става въпрос за въздействието на економическата криза и глобализирането и конкуренцията В това предприятие бяха уволнени 529 души в Ломбардия. Това доведе до там, че 480 работници трябваше да отидат на борсата за безработни. Е, Ломбардия е един от най-индустриализираните региони в Италия и влиянието върху този сектор в областта на технологиите винаги е било относително тежко. От гледна точка на комисията по бюджет трябва да се посочи, че решението на съвета превижда прилагане на разширена кризисна клауза, за да се противостои на тези уволнения. Съветът обаче е гъвка в своето решение от 8 февруари. Става въпрос за значително намаление на задълженията за адаптирането към глобализацията. И ясно се показва колко е необходимо такова нещо, защото това прилича много на персонална подкрепа. Поради економическата криза или глобализирането, като цяло в този случай няма някакви специални условия. Тоест, трябва да окажем положителна подкрепа. Sí, un muy pequeño comentario, porque en el... Искам да добавя, че на последната тристранна среща, за съжаление, се постигна съгласие да се изпълнява използва кризисния аргумент за използване на фонда. Не знам точно как ще се получи това, но трябва да предприемем още нещо. Благодаря. Добре, благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. По календара крайния срок за изменение и допълнение е 29 август. Комисията по заедостта ще гласува на 18 септември, ние също ще гласуваме на 18 септември, а вече през октомври ще се гласува в пленарната зала. 14-та точка. Доминик Рике е нашия докладчик. Е, по отпускане на, на помощ от същия фонд за Томазо автомобили в Италия. Така, вече не сме в Ломбардия, господин председател, но все още сме в Италия по въпрос, който е подобен. Аз, впрочем, не, не споделям съжалението, изразено от Салвадор. Е, Това въпрос за автомобилостроенето, което, знаете, е в криза въобще в световен мащаб, независимо от е, цикличните кризи в економиката. Автомобилите е, Томазо, е, някои от вас познават, висококласни, луксозни автомобили, в опит да се избави от кризата. Томазо автомобили е, е погълнат от пининфарина е, със съкръщение на, на работни места. Е, поредният автомобил вече не така висококласен в опит да се пробие на, на пазара се оказва неуспешен. И а, така през юли 2012 година се стига до несъстоятелност. Но искането тук се отнася за цялото предприятие, което е от части Томазо автомобили и от част Пининфарина. Става въпрос за малко повече от 1000-1030 работници и служители. Италианските власти са предприели мерките, които са обичайни в това отношение, подобно наказаното от Томазо, а, от, извинете, от Салвадор. И а, тук се иска а, да се финансират а, отчасти да се финансира операцията от фонда за приспособяване към глобализацията. Стоеността е 2 милиона 594 хиляди. Да. И докладчикът се изказва в подкреп. Да, всъщност наистина за нашето поколение поне Детомазо беше, беше престижно, известно име. Е, един от представителите на семейството който е собственик на, на фирмата, мисля, загина в Монте-Карло при, по време на състезания. Е, тук, между другото, ставаме свидетели на значи, значимостта оказва се на този фонд за приспособяване е, към глобализацията, е, така както не я оцени, трябва да признаем със съжаление на времето Европейския съвет. Е, така, 29 август, крайен срок за изменение и допълнения, 18 септември в комисия, през октомври в пленарна зала. Така. 18 точка, доклад Ейдер финансово управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност, така нататък. Мога да обясня за какво става въпрос в това становище. Много кратка ще бъда. Това е станови, бюджетно становище, но като цяло става дума за философия. За за, за кохезионен фонд. Защо има изобщо кохезионна политика? Защо има изобщо кохезионен фонд? И това е мярката, която искам да обясня. Кохезионният фонд е създаден, за да си даде израз на солидарността на по-богатите региони с по-бедните региони. Мисля, че във времена на криза, като съвременните времена, Определени региони не разполагат с много средства от държавните бюджети, за да инвестират в политика за позаетост. И тук Европейският съвет и в частност Европейският парламент може да промени някои неща. Тук предлагам две неща в моето становище. Първо, това правило N3 плюс да бъде раз, разширено за периода 2014-2020. В бъдеще N плюс, правило N плюс 3 вече е било прилагано за две държави. Не само за две държави имат проблеми с ползването на средствата от Кохизионния фонд. И предлагам не само тези държави, а всички държави членки през 2014-2020 да могат да използват това правило N3+. За определени държави беше променена ставката за съфинансиране. В това се отрази зле на някои региони в криза. За някои страни съществуват и програми, това са така наречени програмни държави, в които съществуват програми за приспособяване. Беше променена ставката за съфинансиране и така за тях стана възможно да управляват това съфинансиране по-лесно. За съжаление, не само в тези държави е трудно да се реализира това съфинансиране. За това предлагам държавите, които в момента имат дефицит, а това е критерий, който е прилаган от съвета, така че знаем за които страни става въпрос. За тях трябва да съществува тази възможност. С интерес бих изслушала забележките на депутатите и се надявам, че по време на гласуването то ще бъде подкрепено положително. Благодаря. Благодаря. Имате ли изказвания, въпроси към докладчицата? Няма. Така, напомням ви, че по този доклад Ейдер крайният срок също е 29 август 18 часа. 18 септември ще гласуваме тук, така че водещата комисия да разполага с нашето становище и да може да гласува на 23 септември и пак през октомври да се гласува в пленарната зала. Остава едно последно нещо, 16-та точка становище на нашата комисия на вниманието на АВКО относно седалищата на институциите на Европейския съюз. Докладът е възложен на колегата Алваро, комуто междувременно, когато междувременно сполетя сериозно нещастие. Имаме уверение в неговото добро здраве, но във всеки случай той не може да присъства. Чувам, че Ян Мълдър ще се присъедини по един или друг начин. Сега го няма. Но календарът, графикът какъв е? Сега, въпросът, който е зададен към нас е дали е, е по-скъпо едно или две седалища да имат институциите в сравнение с едно. Любопитна е, аритметическа задача е това. Сега, Ян Малдър, който трябва да докладва от името на, на докладчика, все още не се е присъединил към нас. Е, да видим, е, много е кратък срока, виждате, за изменение и допълнение 16 юли. Така че, ако вие възнамерявате да предложите да се включат още няколко седалища на институции, имате срок само до 16 юли. Ние ще гласуваме на 5 е, септември, очевидно, така че е, Авко да може да гласува на 17. Сега, докато чакаме Ян Малдър, да кажа няколко думи. Първо, аз съм много доволен, че Александър Алваров все пак успя да състави доклада. Значи да се надяваме, че скоро той ще се присъедини към нас лично. Но освен това, много съм удовлетворен от уклона така, на, на неговия доклад в правилната посока. Но той е много, знаете, становището е кратко по, по, по правило, аз възнамерявам да, да внеса някои изменения, наред с други колеги, най-вече за да акцентираме строго бюджетните аспекти на този въпрос. Не, ние всъщност трябва да позадълбаем малко, да стигнем до същинските разходи, да изясним информацията е, с бюрото на парламента, за да имаме наистина надежни данни за цената. Благодаря. Добре, аз е, мисля всъщност, че бюджетната комисия е, ще изиграе е, същинската си роля, тъкмо като изведе най-точните числа, и, и даде възможно най-точната оценка за себестойността на сегашната система и вече в сравнение с хипотезата на, на, на единното едното седалище, какви биха били економиите. Понеже по този въпрос се чуват какви ли не разчети. И сега, като голяма кинозвезда, Ян излиза на сцената в главния момент И сега моля, Ян, да ни запознаеш от името на Александър Алваро с доклада по становище на нашата комисия относно бюджетните последици от един или друг брой седалища на Европейския парламент. А между другото, а, и ако имаш какво да ни кажеш най- най-ново за положението на Александър, ще бъде много, много добре. Да, е, е, ясно мога да заявя, че той ще се върне с нас през септември месец. Сега, много хубаво. По повдигнатия от вас проблем за седалището на парламента. Аз съм холандец и в холандската политика има един въпрос, който обединява всички партии и това е единното седалище на Европейския парламент. Така че аз напълно споделям становището застъпвано от Александър Алваро през годините. И това е основният, довод, основният аргумент на доклада. Ние ще представим изменения Така че основният смисъл на доклада да бъде единно, едно становище за парламента. Мисля, че мога да, не мога да го кажа по-просто. Благодаря, Ян. Очаквайки това становище, мога да кажа, че ролята на Комисията по бюджета е да уточни цифрите. Има политическа позиция, тя се взима от Комисията по конституционни въпроси. И нашата роля, нашия принос е да уточним цифрите. Защото чуваме от тук и от там различни оценки. Хубавото е, хубавото ще бъде комисията по бюджета да даде своето становище и дебатът ще се води възоснова на цифрите, представени от Комисията по бюджета. Това ще бъде нашата роля в този политически и чувствителен дебат. Ейдер иска да направи коментар. Благодаря. Имаме една забележка в тази посока. Има различни проучвания. Им, Различните е, цифри дават е, често съвсем различни резултати, но има и много персонален оттенък понякога и мисля, че комисията по бюджети трябва да действа възможно най-точно с, цела, с числата. Те трябва да бъдат обективни и да се вземе от техническа гледна точка и бюджетна гледна точка решение за или против. Винаги казваме, че европейските институции се олицетворяват от Европейския парламент. И трябва ли сега да, Да, обаче не само в Брюксел и Страсбург работи а и в Люксембург. А ако трябва да вземем решение за едно седалище, тогава при данните, с които разполагаме, и Люксембург трябва да бъде взет предвид. Тоест, служителите и офисите да бъдат преместени от Люксембург тук, това си е фактор, който трябва да бъде взет предвид. И друго, независимо от настоящата ситуация и дали парламентът действително трябва да гласува, дали трябва да концентрираме нашата работа в Брюксел – Съветът може би ще гласува изменения в договора, но трябва винаги да мислим, че Страсбург, където беше седалището, може да бъде разглеждан като символ на мира и не може просто така да се каже, трябва, не може да се каже просто така да се премести седалището. Трябва да се постигне споразумение с френските власти, да се види какво ще се прави с тази сграда там. И ако решим, че ще дойдем тук, трябва да се помисли, че трябва да се направят много неща и всичко трябва да бъде предприето разумно. Е, благодаря ви. Oui, merci beaucoup. Euh, благодаря, господин председател. Няма да влизам в дебата по същество. Както и останалите колеги, например Силви Гийом, ще внесем изменение, което иска конкретни цифри. По отношение на цифрите имам две наблюдения. Първо, имаме нужда от точни цифри тъй като моят опит от този дебат, който се води от години насам, е, че изчисленията могат да се водят по различен начин. Ние имаме нужда от точни цифри. По е, изчис... цифри за това колко струва използването на сградите, плащанията, ко за определени периоди, които не обхващат само кратки периоди. И тъй като говорим за финансова перспектива, а извинявайте, за сградите, много е важно да имаме разходите на квадратен метър, защото така се изчисляват разходите за експлоатация на сградата. Амортизационни разходи, експлоатационни разходи. Второто е, че аз бих помолила нашата комисия да а, види какви са прогнозните разходи за сградите и а, планирането. Имам предвид разходите за а, поддръжка. Ние трябва да знаем къде точно, как точно стои въпроса с разходите е, за поддръжка на сградите. Ето за това настоявам. Ето това беше една съвсем кратка забележка. И освен това искам да кажа, че според договора седалището на парламента е в Страсбург и Европейския парламент има три работни места. Нека да е, имаме предвид е, това. 2011 година беше гласуван един компромис, подкрепен от голямо мнозинство. Е, ако говорим за седалище, това е един от проблемите, застъпани в доклада на АВКО. Има едно седалище и то е Страсбург. За другото няма да говори. То исках само да уточня нещата. Мерси. D'ailleurs, dans le titre du rapport d'AFCO, j'ai la, la formule anglaise. The... Да, вижте, в доклада на, на английски се говори за седалища на институциите. Е, да, няколко седалища, няколко институции, ясно. Но когато говорим за Европейския парламент, наистина от юридическа гледна точка имаме едно седалище и няколко места на работ на, на парламент. Но, както казах, ролята на бюджетната комисия е да изясни числата. И както Айде е, тук е, е, припомни, трябва да имаме преди това число. И Люксембург като место работа на парламента. Тук нямаме, впрочем, сред нашите членове на бюджетната комисия нямаме някого от Люксембург. Но вероятно, така за да пооживим дебата, бихме могли да поканим Астрид Люлинг. Без съмнение, и по форма, и по съдържание дебатът ще цъфне с нейното присъствие. Въпросът е труден и деликатен. И ние като бюджетна комисия трябва да представим най-обективно фактите, от там нататък вече политическите решения, които не са наша работа, да се основат обаче на нещо солидно като факти. Да, господин докладчик, Ян, извиняйте за последни думи. Да, Рядко е, но се, съгласен, съм съгласен с повечето изказвания, които бяха направени. Е, съгласен съм да, да включим и Люксембург, макар и Люксембург така да, да не е в центъра на общественото внимание, понеже пътуващия цирк, знаете, е в, в Страсбург. Значи Люксембург не, не е така спорен въпрос, но трябва да се включи. И наистина съгласен съм с казаното тук, че трябва да сме наясно с истинската издръжка нали, да не стигне так, до, до, до това, да не се стигне да използваме, както нередко се случва, само тези числа, които са ни най, най, най, най ни подхождат на тезата. Но, на, на пръв поглед, е, е, разбира се, е, е, ние ще, ще представим ръчете, ще изчисляваме, но, но не може да има и съмнение. Тези пътувания до Страсбург е, не пестят пари. Нали? Те, те, те струват пари. Но, разбира се, трябва да Е, е, трябва да се разберем за числата, а пък иначе аз е, винаги съм смятал, че това е личното ми мнение. Разбира се, може да се опитам да внеса някакво изменение, но в крайна краща може да разгледа и альтернативата, всичко да се изнесе в Страсбург. Що да се задръства движението в Люксембург тук? Скъпи приятелю, казва председателят, ние с голям интерес очакваме да се занимаем с вашия доклад, като излезе текста му за да така да, да претеглим кое ще струва <laughs> по-малко. Ам... Да, значи, да, 16, съвсем кратък е срока за изменение и допълнение, 16 юли е, по обед, е, на 5 септември е, в нашата комисия, на 17 в Авко. Това е, изчерпахме дневния си ред. Благодаря. Закривам заседанието. Щеше ми се днес да можехме да организираме един малък прием, за да така, в знак на благодарност на всички членове на нашата комисия и най-вече на докладчиците по многогодишната финансова рамка и прочие, секретарията, сътрудниците на групи и на докладчици, които, които толкова упорито работиха в хода на тези крайно трудни преговори, наистина е, обесърчаващи. Оказа се обаче, че не можем предвид графика на различните евентуални участници да, да организираме днес това. Благодаря ви на, на тези от вас, които сте тук, всеки случай. И предлагам а, СНС да си а, определим време, да заедно да честваме а, е, достойните а, е, усилия а, е, на нашата комисия. Така, приятна отпуска, е, е, скъпи приятели. С някои от вас е, те първо ще се срещнем в Вашингтон. Няма да можем да, да разговаряме с колегите от економическата комисия какво да се прави, уви, но съм сигурен, че заедно помежду си пък ние ще прекараме отлично във Вашингтон. С това е, закривам заседанието.